Okay. Welcome to everybody. Добре дошли отново, колеги. Нека да продължим. Моля, заемете места. Днес след обед ни чакат интересни доклади за дебат и накрая, разбира се, ще имаме и информация от Генерална дирекция култура за състоянието на прилагането на някои програми. А сега Мишел Реймон, докладчик по а, точката за подновен консенсус за подсилване на плана за а, правата за интелектуална собственост. Отговорната комисия, водеща комисия е юридическата комисия. И сега ще му дам думата. Продължавам на италиански. Благодаря, госпожо председател. Първият вариант беше изпратен на докладчиците в Сянка, поне доколкото съм запознат. Това стана вчера или за вчера. Предлагам пет точки в този първи вариант. Първата точка е, е са относно ключовите цели на този план, те трябва да бъдат подплатени с достоверни данни, данни, които са дадени от индустрията. И разбира се, индустрията има интерес да покаже къде се нарушават или къде се злоупотребява с интелектуалните права. Определено имаме нужда от обективни данни, за да можем да продължим нататък. Както вече казахме, говорим за хармонизация на вътрешния пазар. За тази цел също имаме нужда от данни. Вторият, втората и третата точка вървят заедно. В името и в интерес на иновацията и креативността трябва да сме сигурни, че е, цялата информация за правата за интелектуална собственост е, е прозрачна. Това върви ръка за ръка с е, новият закон за авторски права, кой, който беше който ще се разисква през следващите месеци в юридическата комисия. Ако искаме да введем такъв закон, ние трябва да сме сигурни, че той е лесен за използване, за прилагане от хората. Хората трябва да знаят кога и при какви случаи се прилага този закон и съответно да знаят какво им е позволено да използват, какво не им е позволено да използват и е, как да спазват е, тези права за интелектуална собственост и за кои елементи се прилагат те. Това е точка 3. Точка 4. Искам да наблегна на факта, че отворения достъп, отворените изследвания а, към интелектуална собственост е ключов елемент за нашето развитие. Дигиталният единен пазар е ключов елемент за развитие през следващите няколко години. И ако наистина е така, имаме нужда от отворен достъп И не е в наш интерес да имаме най-стриктния контрол на интелектуални права. Мисля, че трябва да направим нещо повече за научно-развойните дейности. И нещо друго, много специфично, относно здравето и безопасността. Много пъти има фалшиви продукти, т.е. тук не се засягат само и правата за интелектуална собственост, но ще така и безопасността на потребителите. Ние не желаем да се бъркат тези две понятия, но не бивайте да се третират отделно, защото е, трябва да имаме един по-сериозен, по-комплексен подход. Ето това искам да се спомене тук. Това е като цяло. Очаквам вашите забележки и коментари. Е, Благодаря на колегата Реймон. Вече има желаящи да се изкажат. Колегата Шуло. Нямаме кой знае колко време. Веднага давам думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя работата на докладчика, който ни даде много интересни елементи от своето становище. становище. Вярно е, че има наистина проблеми с правата на интелектуална собственост. Това е много деликатна тема и е много важно ние да можем да се произнесем ясно. Споделяме волята на всички да се увеличи прозрачността и да базираме всичките ни усилия върху посегателствата спрямо авторските права, интелектуалната собственост. И смятам, че има голям брой отговори, които биха могли да бъдат доставени с този доклад. В становището, което представи господин Реймон, засегнати много конкретни проблематика, проблематики, бихме могли да вкараме и други, въпреки че имаме все пак ограничения относно дължината на становището. Нека да взема обаче два примера. Първи пример относно печалбите, които се изближат от платформите за незаконно, където се качват продукти, които после незаконно се свалят онлайн. И същото въжи и за платформите за незаконни продажби. Първият случай е, тази платформа се базира на е, базира приходите си на две основни, два основни елемента реклама и евентуални плащани от страна на потребителите, когато искат по-бързо сваляне. А също така и а, е, плащане в случай, че а, някой иска да качи нещо на сайта. Тези сайтове наистина се възползват от посегателствата върху интелектуалната собственост. Вторият пример, въпреки че той е свързан с цифровизацията, все пак той е свързан с нещо реално, а именно фалшивите произведения на изкуствата, които се качват на интернет, на сайтове и се осъществяват продажби онлайн. При продажбите онлайн няма контрол на е, истинността на дадено произведение на изкуствата и по този начин се осъществява трафика на фалшиви произведения на изкуството. Мога да ви дам и много други примери, но се надявам, че измененията, които ще се внесат, ще обхванат както тези, така и много други области. Мисля, че можем да комбинираме едновременно информираността, както и между браншовите споразумения и също да се консултираме с останалите заинтересовани страни, за да можем да намалим подобни нарушения. И искам също така да благодаря на докладчика за разясненията. Благодаря. Grazie molte per questo intervento. Петра eh, Камелевер. Благодаря. Госпожа Камелавер. Благодаря от името на социал-демократите. Господин Граматика... Граматикатис е а, докладчик Сянка, но а, той не може да присъства заради предизборната кампания в своята родина, но все пак а, а, ми даде няколко коментара, които аз ще се опитам да ви представя. Един от приоритетите според него е да се предвижда какви ще са мерките по гражданското право за защита на различните права на интелектуална собственост, като се има предвид, че предприятията, които искат тези права да бъдат защитени, са от ключов елемент за развитието на сектора. Не винаги успяваме да защитим техните права. И съответно да се помислят какви санкции ще се наложат при нарушаването на тези права и също и какъв контрол и как ще осъществим едно умерено равновесие, когато говорим за интернет и когато фундаменталните права а, трябва да бъдат опазвани. Нуждата от е, една целенасочена кампания, да. Особено сред младото поколение, което израства в един цифров свят. Понякога младите дори не знаят е, какво са авторски права и че един създател на дадено произведение трябва да получи заплащането си за това, което е създал. Просто трябва да запознаем младите с думата креативност и с ценностите, свързани с нея. Освен това, като се изключат опазването на авторските права, трябва да имаме и други правни инструменти, които да изиграят ключова роля за растежа, за създаването на заетост, конкурентоспособността и разнообразието на културно ниво. Особено в настоящия период на криза, когато културата е един от най-засегнатите от бюджетните ограничения сектор и много често творците са тежко пострадали в това отношение. А в случай, когато имаме едно увеличаване на съдържанието, на предлагането онлайн, трябва да не забравяме, че може нещата да се платят и много лесно онлайн, но не винаги е толкова простичко, когато става въпрос за незаконно сваляне от интернет. И комисията може да поиска налагане на европейски патент, ако сметне, че трябва някакъв патент да бъде адаптиран към цифровизацията. Комисията също би могла да помисли как да не се губят големи доходи за предприятията и че това също може да има много тежки последици, като загуба на работни места, загуба на авторски права и а, много често организирана престъпност, която играе ключова роля в подобен тип маневри. И също трябва да осигурим повече безопасност за потребителите, особено в случаите с фалшифицирани лекарства. Трябва също да имаме е, превентивни иземвания, за да се прекъсне Например, продажбата на продукти, които не зачитат авторските права, комисията трябва да бъде подканена, така че всички възможни действия да бъдат предвидени и да се вземат различни законодателни мерки, така както го говориха и другите. Ето това е като цяло. Това са някои насоки, които биха могли да бъдат взети предвид от а, нашия докладчик. И то, точно те искат да бъдат взети предвид от а, докладчика. Благодаря, госпожа Либачка. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за ясната презентация. Имах въпрос по точка 4, когато той говори за достъп, онлайн достъп за резултатите, за резултатите от научните изследвания. Нека да напомним, че тези резултати са обект на комерциализация много често. Поне сега така се процедира. И понякога това е свързано и с редовни търговски преговори. А, понякога се издава патент. И също трябва да наблюдаваме а, интелектуалните права и да видим как бихме могли да намерим баланса между тези права, свързани с научните изследвания и ситуацията, за която вече говорих. Следващия оратор. Благодаря. Разбира се, ние трябва да се съсредоточим върху правата за интелектуална собственост. Наистина имаме нужда от подобен текст. И също смятам, че трябва да насложим акцента в тази област. Но това, което ние трябва да направим също е да видим дали правилно се прилагат правилата. А нещо друго, по доклада, в първиото, първият елемент, а, ни се казва, че а, трябва да базираме данните си, информацията и законите въз основа на данните, които се доставят от индустрията. Не бива да се съсредоточаваме само върху индустрията, може да се съсредоточим и върху тези, които притежават пара, правата. Например, потребители крайни, които са закупили даден продукт с авторски права или пък някаква компания. Те също биха могли да ни кажат малко повече колко се зачитат тези права. Втората основна точка, на която искам да се спрам е свързан с параграф 4. Когато гледаме научно-развойната дейност, не смятаме, че интелектуалните права и откритата, отворената научно-развойна дейност са изключителни и се изключват взаимно. Напротив, ако ние не ги защитим, няма да има никакви допълнителни инвестиции в тях. Мисля, че трябва да сме много внимателни, когато решаваме да включим или да изключим един сектор или друг. И в последния параграф, когато докладчика говореше за здравето и безопасността, питам се дали има някакви примери, за да разясните тази точка мисля, че е жизненно важно наистина да подсилим правата за интелектуална собственост в това отношение. Грация, е, Ждроевски. Благодаря ви, колегата Ждроевски. Госпожо председател, дами и господа, аз имам два въпроса към оратора, към докладчика. От няколко години не съм се занимавам с статистическите данни в сектора на културата и много често съм се съмнявал в качеството на данните, които използваме при изготвянето на докладите си. Каква е вашето мнение, каква е вашата оценка за данните, които сте използвали в изготвянето на доклада си? Относно пиратството, в различните сектори. Може ли да кажем днес, че данните, с които разполагам, разполагаме, са надежни и задоволителни и също така, че са достоверни? Може ли да кажем, че възоснова на данните, с които разполагаме, можем да изготвим доклади, които също са надежни? Благодаря ви. Сега думата има господин Дяконо. Ce vreau să spun... Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих, каз... бих искал да добавя следното. Всъщност, не е толкова въпрос, колкото бих искал да обърна вниманието ви на един елемент. Аз лично не искам да получавам статистически данни. Искам да чуя какво е реалното положение, защото правата върху интелектуална собственост засягат една доста спорна правна сфера. Ще ви обясня какво му предвид. Всички тези въпроси, свързани с правата върху интелектуална собственост, изглежда на творците винаги се гледа като на жертви като на жертви на операторите в системата. Ще ви дам няколко примера, за да разберете какво точно имам предвид. В Румъния съществува последният процес се, например, с, ня... с филм сниман в Румъния през 70-те години по времето на Чаушеско. Част от този филм е направен на видеоклип или се е използвал за рекламен клип. участниците, участниците в създаването на този филм не искат да участват в тази реклама, а филмът е създаден по времето на Чавшес, когато все още не е имало авторски права. Така случай какво може да направим? Според мен трябва да бъдем изключително бдителни, за да гарантираме, че настоящото законодателство не е, допуска подобно нарушаване на настоящата разпоредба за, права, за авторските права. Да вземем пример с а, музикалния сектор. В Румъния да вземем пример с операта в Букурещ. Защо стига до проблеми? Защото, например, класическите опери, които са се изпълнявали в Румънската национална опера доскоро, не са били закупени, така да се каже, пряко от автора, в случая Моцарт, например. Така че е имало процес, в който взело участие Министерство на културата и т.н. И както вижте, тук имам проблем. Тук има и от юридически проблеми, то не един всъщност, а няколко. Въпросът е много, много деликатен и според мен трябва да преодолеем тези пропуски, тези слабости, защото явно, че нито един правен договор не е достатъчно надежен в това отношение. Но в крайна сметка, грешка в случая се оказва, че грешката е на самите творци. А темата си е направо взривоопасна, защото трябва да добавим и влиянието на интернет, което допълнително обърква цялата история. Аз обаче съм убеден и се надявам, че докладчика ще вземе прави всички тези въпроси. Много ви благодаря. А, също бих искал да добавя два лични коментара. Първо един въпрос, който според мен си заслужава да бъде разгледан по-подробно за бъдеще спом... говорите за данните, които за момента не са надежни в областта на творческите, на творческите индустрии. Оценката за негативното въздействие на пиратството, например, или на фалшификациите може да ни бъдат полезни. Имаме нужда обаче и от по- специални, по-специфични данни по отношение на културата. И нашите цели са ясни. Ние искаме много ясно да определим какви точно са изискванията за правата върху на собственост. За това и създадохме обсерватория преди няколко години и тази обсерватория би трябвало да даде възможност на Европейската комисия и държавите членки да имат по-ясна представа за обстановката. Също така бяха проведени доста по-подробни проучвания за запознатостта на младите хора за това как се борави с културно съдържание. И изглежда, че младите хора доста слабо се вълнуват от незаконното сваляне в интернет. Ето защо трябва по-ясно да определим връзката между инвестициите в културно производство творческа дейност и авторските права от една страна и използването на тези културни продукти от друга страна. В противен случай няма да има бъдеще, няма как да има бъдеще за културната индустрия. Да, разбира се, трябва да разгледаме възможно най- удачният модел за обмен и съответно трябва целият режим да бъде много по-лесно достъпен за творците. В европейският план се предвижда започването на кампания за осведомяване на общественото мнение. И последен коментар. Съгласна съм с колегите, които се изказаха преди мен. Изготвихме директива за осиротелите творби, за да се улесни по до тези творби за научните работници или работещи в областта на образованието. Имаме нужда със сигурност от по-лесен достъп в областта на научните изследвания. И ми се струва, че тук трябва да намерим едно наистина добро равновесие с, с всички инвестиции, които се правят в научно-изследователска дейност. Трябва също така да намерим начин да направим употребата по-достъпна, но всичко това трябва да се вписва в ясна правна рамка, защото инвестициите трябва да водят до печали, в случай няма смисъл от тези инвестиции. Но пак казвам, достъпа до този вид творби също трябва да бъде улеснен. Благодаря ви и давам думата на оратора. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за приноса. Мисля, че мога да включа всичко чуто от колегите в окончателната редакция на становището. Бих искал също така да отговоря и на някои въпроса и да направя няколко разяснения. Първо, по първият параграф, данните и какво се разбира под данни, имаше два въпроса. Не, нямаме точна, не, точни надежни данни, което е съвсем естествено, защото говорим за незаконосъобразни практики. И разбира се, този вид а, практики съвсем естествено не се регистрират и няма как да имаме ясна представа за тяхното количество измерение. Следващия въпрос а, как се разграничават на шенгенските права от фалшификациите в, а, а, с лекарства, например. Тук говорим за една законна индустрия, която настоява за правно прилагане на правата в интелектуална собственост в тяхната област, например. И ако всяка индустрия започне да приемат подобни мерки, ако започне да стоява да се специално с този конкретен проблем, ще се стигне до липса на равновесие, което разбира се води до липса на надежност на данните, с които разполагаме. Ето защо смятам, че трябва да поискаме от службата за хармонизация на вътрешния пазар да ни предостави данните, с които разполага. Разбира се, тя, данните няма да бъдат изчерпателни и напълно надежни, но трябва да се вземат предвид различните фактори, които току-що изборих. Проблематичен е факта, че по-голямата част от данните се предоставя от индустриите, защото те имат най-голям интерес да ни предоставят тази ден. И това е факт, който трябва да имаме предвид като законотворци. Това е положението и трябва да работим с него. Ще няколко въпроса, свързани с отвореността. цяло смятам, че вече няма не чуваме екстремни мнения, че всичко трябва да е отворено и достъпно, че изобщо не трябва да има авторски права или, или другата крайност, че всичко трябва да бъде защитено по възможно най-строг начин. Ясно, че трябва да се намери някаква среда по отношение на законодателството в областта на патентите и на правата върху интелектуалната собственост като комисия по културата ние трябва да се опитаме да намерим или поне да настояваме да се намери линия на поведение, която насърчава доколкото е възможно творчеството, творческата дейност, творците трябва да имат възможност да печелят и да се възползват също така от творенията, създадени преди тях. Няма златна среда, но това са основните елементи. Няма как да ви представя идеален вариант на личното ни поведение в това отношение. По точка 5 предлагате да се разгледат по-отделно рисковете и прилагането на правата върху интелектуалната собственост. Според мен най-добрият пример не е в сектора на културата, а в сектора на лекарствата. Фалшивите лекарства могат да представляват опасност и да не вредят на здравето, но този проблем е различен от а, незаконната употреба на търговска марка. А в индустрията се забелязва тенденция да а, се правят, а, да се предприемат а, съдебни преследвания по причини свързани с а, нарушаването на правата върху интелектуалната собственост. Не казвам, че това не е проблем, но а, от гледна точка на потребителя защитата при употреба на подобни фалшифицирани стоки е доста по важни не бива да объркваме двете теми. Благодаря, колега Раймон. Опетена съм, че ще имаме възможност отново да обсъдим тази тема. Ще получите със сигурност няколко изменения. казват, дата за нас измененията е 12 часа на обяд на 22 януари. Господин Бержева, представител на комисията би трябвало да е тук. Имате ли какво да добавите по това досие? Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред, ние приветстваме факта, че вашата комисия ще изпрати становище на водещата комисия по, тази, по това досие. Нямам какво да добавя по съдържание. Съгласна съм, много е трудно да се набавят надежни данни. Това е една от причините, поради която беше създадена службата за хармонизиране на вътрешния пазар. Винаги сме насърчавали промишлеността да ни предоставя възможно най-обективни данни а както казаха и членове на вашата комисия, винаги е много трудно да се е, измерват количествено данните, но със сигурност ще продължаваме да стремим към повече обективност. Това е целта на обсерваторията. Друг елемент, с който се сблъскваме Свършвам с санкциите и с задължението за надежна грижа от страна на творците. Предварителна проверка от страна на притежателите на авторските права. Като тук не говорим само за проблема с платформите за сваляне в интернета за всички посредници и междинни етапи в веригата. И тук говорим, за, разбира се, за предоставящите, за предоставящи услуги, които със сигурност могат да представят повече данни за различните видове на законни практики. Още веднъж приветстваме факта, че вашата комисия ще допринесе за изготвянето на доклада на Европейския парламент. Това е което, имах, което иска да кажа. Благодаря ви, госпожо председател. E Благодаря на представителите на Европейската комисия. Сега продължаваме с следващият доклад. Аз съм докладчик по него. Сега, <clears throat> нашата комисия трябва да излезе с доклад по повод един доклад на комисията по регионално развитие. Става дума за инвестиране в работните места, насърчаване на економическото и социално и териториално сближаване в Съюза. Комисията трябва да ни представя всеки, е, на всеки три години постигнатите резултати. Шестия доклад на комисията е, е на съдържа анализ на състоянието на нещата е, след кризата, след настъпване на кризата в Европа и съответните отговори на проблемите, с които се сблъскваме. Е, тези проблеми са заложени в стратегията 2020. Имаме известен брой нерешени проблеми. В моя доклад аз наблягам на стратегическите цели, които са залегнали в стратегията 2020 и тези, които смятам, че наистина са от огромно значение. Структурните фондове трябва да се използват за постигането на широкомащабни и значими цели, като безработицата при младите, отпадането от училища, дипломирането на млади хора, обучението през целия живот. Тези цели биха могли да бъдат достигнати в партньорство с местните и регионални органи е, на властта. Е, комисията беше призовала и това стана за създаването на гаранцията за младеща, като с помощта на партньорства трябва да се използват изцяло структурните средства за постигане на целите. В заключение трябва да се отчете културата, нейната роля, ролята на творчеството за развитието на обществото, ролята за развитието на културното наследство и неговото опазване. Днес многократно засегнахме темата за цифровизацията и инвестициите в творчеството. Има много малки и средни предприятия, които са специално които специално се посвещават на работа в, този, в тази област и също така искам да наблегна и на а, а, броя и качеството на работните места. А, културния туризъм и възможностите, които той създава, може да бъде от голям интерес за властите в големите градове, но всичко това трябва да се развива в тясна синергия. Надявам се, че ще подкрепите изказаните от мене мнения. И трябва да обърнем особено внимание на, ус, на осъществяването или на използването на структурните фондове за тази цел. Сега давам думата на останалите членове на комисията за становища и мнения. Господин Левецки. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви благодаря за приноса ви към едно много важно дело. Става дума за а, напредък чрез допълнителни инвестиции. 8 милиарда а, е, евро са били отнети от областта на културата. Е, тези бюджетни ограничения е, естествено се отразяват и на създаването на работни места. Сега, нека да обсъдим едни по-конкретни проблеми. От една страна, целта е разходването на средства да бъде по-ефективно, а от друга страна, трябва да разгледаме и законодателните актове, които като че до известна степен усложняват и са предпятствие пред сближаването в Европа в тази област. От една страна раз, различията в ДДС, списъка на сградите, е, които са под егидата на ЮНЕСКО и съответните разходи за тяхното подновяване и поддържане. Има и други примери. Комисията въвежда и някои ограничения, свързани с разходването на европейските средства, не само за културното наследство, но включително и за подобряване инфраструктурите в областта на туризма, както и художествените училища. Тук има един таван от 5 милиона евро за периода 2015-2020. Така че повече от 7 милиарда трябва да се разходват в тази област, но ние трябва да проследиме къде точно отиват тези средства. Така че аз призовавам комисията да има един по-глобален подход и да преразгледа, може би, е, така цялата, цялата си методология, защото е, ако не се преразгледа начина за разходване на пари, просто като че ли ще загубиме е, някак културните приходи от това, колкото до списъците на ЮНЕСКО. Там тавана е 10 милиона, което е според мен е абсолютно недопустимо. Колкото до културното наследство и там ограниченията са много драстични, включително и щок се е, отнася до художествените училища, които допринасят за художествената и творческата грамотност на обществото. По то, по, те, те са много важни за ограмотяване на цялото общество и за е, достъпа му до културата въобще. Така че е всичко това от огромно значение, както вече казах. Благодаря ви много за това, че е, така добавихте и допълнихте моето е, становище. Госпожа Бошкор иска да вземе думата, доколкото разбирам. Благодаря. Този, това становище така е много пълно, допълва стратегията 2020, поставя цели и тяхното изражение в цифри, като по-малко 10% отпаднали от училищата и а, друго. Целта е също така да се намалят разликите между различните държави членки, да има по-голяма съпоставимост и на трудовите пазари, връща, връзка между образованието, професионалното образование и е, пазара на труда, мобилността и е, трансгранично сътрудничество са, са, абсолютно сте права да наблегнете на гаранцията за младите и включването и в европейския семестър. Това наистина е също един отличен подход. В последните два параграфа които са посветени на културното наследство, творчеството и културата. приканват комисията и ние под всички го правиме да включи е, културата и във всички политики на Европейския съюз, да признае нейната роля за економическото развитие и е, политиката на сближаване и възможността тя да създава е, културни, е, качествени работни места. Така че. мисля, че по този начин ще дадем един нов пласък на цялата политика на сближаване и тя ще се оптимизира чрез приноса на културния подход. Колегата Моран Шартие. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с повечето от предложенията и по-специално а, първи абзац, където е, споменавате образованието и професионалното обучение като средства за борба с срещу безработицата сред младите. Струва ми се обаче, че би било е, важно да добавиме два елемента тук. Вие споменавате, че 15% от възрастните трябва да участват в програмите за обучение през целия живот. Но струва ми се, че това обучение трябва да бъде строго насочено към конкретни неща, т.е. да няма конкретно обучение, а да се набляга на конкретните практически умения, т.е. да по този начин да улесниме мобилността и по-специално по специално професионалната мобилност и второ да се наблегне на развитието на уменията, основаващи се на опита на. Тоест, по този начин ще, ще позволим една по-голяма мобилност вътре в самото предприятие и между предприятията. Т.е. да се наблегне на, от една страна на а, набра, набрания опит и от друга страна на а, умения, насочени към практиката. По този начин наистина ще улесниме мобилността в предприятията и между предприятията и ще постигнем ефективни резултати. Второ, параграф 3 относно гаранцията за младеща. Знаете, че гаранцията за младеща служи като лостов елемент на социалния фонд в борбата срещу безработицата. Затова Същевременно им съществува и инициатива за заетостта сред младите. И като че ли има някакво препокриване и някакво смесване на а, резултатите от а, тези два инструмента. Ако продължиме така, ще продължиме да а, задълбочаваме е, недоразумението и няма да можем да разграничиме действието на тези два инструмента. Затова смятам, че, че при, при, приветстваме, че гаранцията и така нататък е, спомага и е, да добавиме, като в, в регионите тази този инструмент бива допълван от инициативата за заето за младостта. Това всъщност трябва да бъдат две, два допълващи се инструмента и трябва да използваме точно, ясно подходящата терминология, защото е, има тенденция за смесване на тези неща. Благодаря ви, госпожо е, председател, за да изясните това. Благодаря. Много благодаря. Да. Сега госпожа Ливачка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това становище и за това, че сте представили тук основата за териториална и социална кохезия. И че по-низката безработица ще доведе до по-добра кохезия. Споменахте също, че основата за борба с тази безработица е въвеждане на промени в образователната система. Да, признавам, че тази система отговаря за компетенциите, за уменията, но опита може да бъде придобит само на работното място. или пък чрез някакво практическо обучение. Достъпът до такова практическо обучение зависи от способността на компаниите да приемат тези млади хора да участват в такива програми. Аз от много време призовавам да се създаде един европейски център за информация за различните типове обучения, практически обучения това ще подсили мобилността и обмяна на а, практики. Разбира се, това е част от кохезионната политика, а може да бъде част от програмата Еразъм или пък от гаранциите за младеща. Такъв информационен център ще бъде необходим. Знам, че в Польша има райони, където нещата се прилагат много лесно на практика, а други, в други райони въобще няма такъв достъп. Благодаря за това важно а, предложение. А сега господин Камерейр. Благодаря. Ще бъда кратка. Първо, благодаря за този документ. Мисля, че вие сте казали основното в малкото думи, които ние са предложени тук, не са разрешени. В точка 4 е загадната идеята, върху която можем да се върнем по-късно, евентуално, а именно знаем, че културата и развлекателната индустрия могат да допринесат за економически ръст. Това вече е очевидно но все пак много малко пари са налични, за да ги инвестираме там. А пък от, по време на предишния парламент, нека да не забравяме, че успяхме да изградим инвестиции, да стартираме инвестиции за културата, използвайки структурния, регионалният и социалните фондове. И е, така успяхме да инвестираме в голям брой е, програми с културен характер. Ще бъде добре когато се обърнем към комисията, евентуално да я подканим било тази година, било следващата година, да направи един междинен доклад за това как държавите членки са използвали своите възможности в рамките на регионалните и социалните фондове. И да видим как са изградили проекти в регионите и как тези средства наистина са използвани от съответните общини за напредък в това отношение. Това е елемент, който вече се взима предвид. Има се за цел да се улесни развлекателната индустрия, но така или иначе искам да знам как се процедира в други държави, как се използват тези средства, за да се насърчава културната и развлекателна индустрия. Председателката. Да, много интересно, ще отговоря. А сега госпожа Трюпе. Благодаря. Искам да подчертая, че ние съжаляваме, че развлекателната индустрия не е залегнала толкова силно в стратегията Европа 2020. Това също се прилага и за кохезионната политика. И мисля, че трябва да поставим повече акцента и върху културната индустрия, която да се финансира от кохезионния фонд, защото има, разбира се, много възможности, но тази нова философия трябва да се приложи на практика. Втората основна идея е, че като цяло имаме побратимени градове, а, с много голям положителен опит. Но ето сега се намалява бюджета за подобни инициативи. Това обаче а, трябва да, да позволи все пак да имаме повече разбиране в кохезионната политика и смятам, че пообратимените градове трябва да бъдат повече подкрепени, защото те позволяват ангажирането на хора на местно ниво за да разбиват съвместни проекти. Трябва да помислим дали това е възможно по настоящата кохезионна политика да подпомагаме повече по пратимените градове. Благодаря, казва председателката. Преди да отговоря. А, извинявайте. Пропуснах ви. Комисията. Дълъг ден имаме, госпожо председател. Приемам извиненията. Е, нека да отразя коментарите, които бяха направени от докладчика в Сянка, както и господин Джамбаски. И също да кажа, че младежката безработица е едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъскваме днес и че трябва да се предприемат много важни стъпки, активни стъпки в образованието, за да насочим младите към повече реализация на пазара на труда. Също а, трябва да съгласуваме повече работа си с финалната комисия. А, относно ефективността на инвестициите. Наистина трябва, трябва да помислим и за това. Не просто да хвърляме парите и да кажем готово, използвахме фондовете, да не гледаме колко са ефективни. Тези средства биха могли да бъдат похарчени много по-добре в някои случаи. И през 19 век един британски премиер Гластон а, говореше за парите, които се слагат в джоба, директно в джоба на хората, да ги използват на свободния пазар, че за него това е най-добрата инвестиция. И аз тук искам да се сроча, да се сроточа най-вече на, върху кохезионната политика, от чисто образователна гледна точка. Между 2004-2008 година аз работих по кохезионните фондове и видях, че някой от тях трябваше да разтърсят, така да се каже, някои държави и ам, комунизма, който беше ги потискал дълги години. Но а, вече 34 години има държави, които са стари на Европейския съюз и които получават огромни средства. 34 години си е един живот, работен живот. И за това смятам, че концепцията за кохезия, за гласуване, трябва да се промени и да се адаптира. Трябва, мисля, точно по това да наблегнем на бъдещия дебат. Как да правим нещата различно за в бъдеще. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, казва и председателката. А, сега представителката на комисията. Благодаря, госпожо председател. Първо, Искам да приветствам становището, както да кажа, че комисията, аз то представлявам Генерална дирекция образование и култура и съм напълно съгласна с повечето от изказванията тук. Искам само да наблегна на значението на потенциала на политиката по сближаване и Европейският е, инвестиционен фонд. Може да се инвестира в образование, в обучение, практическо обучение. Това не е нещо ново. Кохезионната политика вече направи сериозен принос и в миналия програмен период 2007-2014 беше направена оценка. В момента тя все още се приключва. Скоро ще бъде достъпна за всички. И както знаете, за бъдеще за периода 2014-2020. Ще е, следите вече със сигурност преговорите и знаете, че има една нова насока на реформите, именно съгласувано с стратегията Европа 2020, както и с нейните цели. Тоест ще има а, хармонизиране и подкрепа за основните цели, между които обучение и образование. Ето там виждаме големия потенциал за инвестиции в образование и в обучение и относно преговорите по бъдещото партньорско споразумение. Виждаме вече първите резултати, а именно това е информацията, която исках да ви дам след приемането на правния пакет. Знаете, че следващата стъпка в който ще влязат преговорите, са оперативните програми и а, точно там ние вече видяхме съдържанието и решихме какво ще подкрепиме с а, структурните фондове. А, по образование имаме 3,2 33,2 милиарда евро инвестиции. Това е голяма сума. Повечето от тези пари всъщност са най- представляват най-голямото, най-голямата инвестиция на европейско ниво. 26 милиарда евро ще дойдат от Европейския социален фонд, 6,3 милиарда ще се инвестират за образование и инвестиции. Ето това е което знаем, можем да ви кажем за образованието и обучението. За разпределението на тези средства не мога да ви дам конкретни цифри защото преговорите за оперативните програми още не са приключили, така че това ще го научим по-нататък. И също това е и причината, поради която не мога да ви дам конкретни цифри за културния и развлекателен сектор. Това ще стане на края на програмата. Но като цяло можете да видите до каква степен са важни инвестициите. От наша страна Генерална дирекция култура и образование подпомага тясно колегите в Генерална дирекция за етост, региони и а, комисията, която работи по, административ... по оперативните програми и се опитваме също да осигурим връзката с Европа 2020 и с структурните фондове. И също да видим как те ще се вписат в приоритетите на европейската политика Европа 2020. Искам също да кажа, е, да говоря за едно друго измерение, а именно инвестициите в образование и обучение е не просто, са не просто важни за ключовите цели, но и за безработицата сред младите. Така че а, е, приветстваме а, е, споменаването им тук в становището и искам също да сложа акцента върху ролята на образователното обучение за предотвратяване на младежката безработица, защото за да се постигнат устойчиви резултати в дългосрочен план, ние имаме нужда от промяна на образователната система. Целта е младежката безработица да не се а, случва отново като ситуация. Благодаря ви. Това е всичко, което исках да ви кажа. Благодаря. Нека да ви напомня крайния срок за внасяне на изменение 27 януари на обяд. Също искам да отговоря на забележките, които намирам за много важни. Сега Разбирам, най-вероятно ще има голям брой изменения. Господин Здравески, споменахте една точка, която наистина много ме занимава. Да, бихме могли да я задълбочим, да задълбочим нашата дискусия в рамките на нашата комисия. Има партньорства, които са а, подписани или които се, завър... се случват сега в момента. И ще видим дали те са включени в основните насоки на структурните фондове. Този таван от 5 милиона не се дава конкретно, но се говори за факта, че културната инфраструктура не е особен приоритет и трябва да бъде изключена от съвместното финансиране с регионални фондове. Разбира се, ще поискаме обяснения и ще трябва да дискутираме и с Генерална дирекция Регио. Заместник председателката спомена културата като ключов елемент за постигане на съгласуваност, на кохезия и за по-ефективна борба с безработицата сред младите. Да, наистина е така, както казва госпожа Моран Шарти. Ако наистина смятате, че имаме много малко място за това становище, Нека да кажем в такъв случай ясно, че гаранцията за младеща, младеща идва като подсилващ инструмент за действията на други структурни фондове. И в такъв случай, да, бихме могли да го кажем ясно. И да напомним, че Европейския социален фонд също може да играе тази роля. Не само за подсилване на образователните системи, но и на компетенциите така както и за признаване на опита и на различните дипломи. Благодаря ви за направените предложения. Системата Еореско беше е, създадена за да, да, за да подсили е, заедостта. И също, нека да не забравяме, че Имаме и Еразъм, Еразъм плюс програмата. И понякога на студентите просто им липсва информация за тези програми. Петра, напълно съм съгласна с вас. Ние бихме могли да работим хоризонтално с всички а, коалиции. Бихме могли също да работим и с реги. Това е напълно нормално. Остава само да видим кога можем да разискваме с комисията Реги или пък да видим, да проверим как се използват структурните фондове за културната цел. Госпожо Трюпел, осъщественият опит заедно с натрупан заедно с другите столици на културата, би ни помогнал, евентуално, при а, правенето на допълнителни предложения. Напомням, че съществува мрежата Евросити, което дори всъщност е отделила цяла глава от своите действия на културата. Смятам, че ще бъде полезно да развием предложението, което вие представихте. Искам също така да благодаря на комисията за тези обяснения. И в течение на сключване на различни споразумения, надявам се, че ще а, бъдем информирани, за да можем как дадени ресурси биват отпускани за културата и за образованието в рамките на структурните фондове. Очаквам вашите коментари и изменения. Господин Луар. Каза, че кохезионните фондове не се използват винаги толкова добре в държавите членки. Въпросът тук е такъв случай какво правим? Насърчаваме по-добро оползотворяване или санкционираме грешките? Днес искаме да разпространим най-добрите практики и смятам, че това може да бъде полезно. И в този случай, сега когато говорим за опростяване на фондовете, мисля, че вървим точно в тази насока. И сега имаме квота от 5%, която е посветена директно на градските райони. Това се, не, не бива прецедент в структурния фонд. Идеята е за си пари да се отпускат за местни проекти. Така че да, давам си сметка за рисковете. Смятам, че инвестицията е много важна за растежа. Благодаря и преминаваме към следващата точка. Allora abbiamo il collega Vicente Diaconu che Докладчик по следващата точка от дневния ред е господин Дяконо. Той е изготви установище за интегрираният подход към културното наследство на Европа. Както знаете, проведохме едно много интересно изслушване по тази тема. Аз лично можах да присъствам, много проследих по интернет. Това беше едно изключително интересно изслушване в което се чуха много, много нови интересни идеи. А сега имате думата, господин Дяконно. Може да чуям сензация, къде факт де дози. Благодаря ви, госпожо председател. Не знам защо оставам с впечатлението, че през последните няколко говорим само за култура. Въпреки, че имаме и доста други теми за обсъждане. Всяко нещо обаче след определена възраст се превръща в културата или иначе. Благодаря ви за оказаното доверие, за това, че ме избрахте за докладчик по, този, по това становище. Доста време ни е отне, за да стигнем до етапа на размяна на мнения, защото имаше, трябваше да, да изслушам редица позиции, редица становища. На първо място мнението на италианското председателство, което значително допринесе изготвянето на, на доклада, също така и комитета на регионите, който излезе със собствено становище. И на последно място мненията на специалистите, които чухме на изслушното изго... организирано от нашата комисия миналия месец. Благодаря на Докладчите в сянка за това, че се съгласиха с моето предложение да се, изгод, да се организира изслушване. Благодаря на секретарята за отлично свършената от тях работа по провеждането на изслушването. Преди да ви споделя идеите си, бих искала на първо място да да кажа на докладчите в сянка, че с голям интерес очаквам техният принос. Би било интересно да организираме среща с всички докладци в Сянка и моят а, офис ще се опита да организира да намери подходящото време. А сега по темите, които са най-важни по мое мнение. На първо място финансирането на културни проекти с европейски фондове. Започвам с най-типичният случай. Кризата която преживява в момента Европейския съюз, доведе до значително съкръщаване в бюджетите за култура. Регионите вече не могат да покриват своите задължения и културата и културното наследство е поставено под опасност в редица държави членки и региони. За щастие има много програми за финансиране на културна дейност, Творческа Европа, Хоризонта 2020, има и други бюджетни линии, които могат да се използват в други фондове, като например фонда за регионално развитие, фонда за селското стопанство. Така че финансови възможности съществуват повечето от тях обаче са непознати за местните органи, работещи за опазване на културно наследство. Европейската комисия организира една отлична инициатива и обедини всички тези възможности за финансиране и включи всички тези опции в един документ, наречен картографиране. Този документ е на разположение само на английски, но той е доста полезен. За съжаление обаче езикът, който се използва е доста технически и предполагам, че на обикновените хора ще им бъде малко трудно да го разберат. Бих искал, ето, затова бих искал да помоля Европейската комисия да направи текста малко по-достъпен и също така да го публикува, за да бъде той на разположение из целият Европейски съюз. Като цяло мисля, че имаме нужда от по-добра комуникация с а, органите за насърчаване на културата, за възможните възможности за финансиране. А сега бих искал да кажа няколко думи за обмена на две практики между културните организации в държавите членки. Този обмен трябва да бъде насърчен. Доколкото знам, в момента няма европейска база от данни в която да се направи един регистр на подобни добри практики. Ето защо бих искал да се възползвам от присъствието на Европейската комисия и да ги попитам дали са запознати с съществуването на подобна база данни. Ако такава няма, може би е добре да се обмисли създаването на подобна база данни от самата Европейска комисия. Друг въпрос, който доста се обсъжда напоследък е свързано с, свързана с един модел, който включва местните органи, наясно с други по-специфични национални компоненти. И този модел, според мен, би могъл да представлява добро решение за отчаяното положение, в което се намира културата. Тъй като в някои случаи държавата не може да се намеси, а местните, местните органи самоуправление би трябвало да могат да го направят. Ще ви дам пример с ам, италиански актьор, който с помощта на местни органи на самоуправлението се умява да спаси местен театър и за това си постижение печели европейска награда. И така с, освен подобни жестове на културен активизъм, може да се замислим и за други решения, които да могат да се приложат към различни културни продукти. За да може обаче това да се превърне в реалност, трябва да разполагаме с необходимата законодателна рамка. И тук бих искал да помоля комисията да опрости създаването на една подобна рамка. бих искала да се върна и на идеята на германският ви колега за обявяване на Европейска година на културното наследство. това обаче трябва да се спасни всички критерии. Европейската година за на културното наследство трябва да бъде финансирана по някакъв начин, т.е. трябва да се разположи необходимите финансови средства и за това Европейския съюз трябва да се ангажира от самото начало дейностите на национално равнище също би следвало да бъдат организирани. И тази възможност вече се обсъжда. В момента, в който разполагаме с необходимите данни, ще ви осведомим. Много важно да се гарантира и цифровизацията на културното наследство, но искам да се спра и на важното значение на проучването на културното наследство с помощта на новите технологии. По този начин то ще стане по-лесно достъпно за по-младите поколения. Съществуват обаче редиша проблеми с, свързани с тази тема, тъй като съществува много силно разминаване в използването на новите технологии между различните държави членки. Европейската комисия от самото начало подкрепя тази инициатива, но сега имаме нужда от свежи финансови средства. Искам да започвам дебата още сега, но вече има слухове, които допълнително осложняват картината. пример по отношение на економическия потенциал на културното наследство. Преди всичко има културна стойност, културното наследство, разбира се, но има и економически аспекти. И ми се струва, че би следвало да се спрем върху този економически потенциал, тъй като той може да се превърне в тласък за регионално развитие. Може да играе жизненно важна роля за туризма и допринася значително за подкрепа и насърчаване на занечистката дейност на регионално равнище, по този начин, разбира се, и за създаването на работни места. А безработицата, както знаем, е един от основните проблеми, пред които са изправени редица региони, а културният сектор би могъл да допринесе за създаването и запазването на работни места. И то не на какви, каквито и да е било работни места, а на високо квалифицирани, високо качествени такива. Друг въпрос, който бих искал да спомена и който би трябвало непрестанно да се обсъжда е трафика на произведения на изкуството от страна на организираната престъпност и значението на културното наследство и мястото му в външната политика на Европейския съюз. това беше основното ми изложение. Чакам вашите коментари. Благодаря ви. Мисля, че е много важно да правим, да повършим подобни разисквания. А сега давам думата да почваме с колегата Мокано. Папа, скузате. Молти, молти, дичамо. магари е. Има много желащи да се изкажат. Моргано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, който е подготвил един изчерпателен списък на проблеми, които заслужават нашето внимание. Така. Струва ми се също така, че трябва да наблегнем особено и специално на опазването на европейското културно наследство в най-широкия смисъл на тези е, на това понятие, защото това е, е до голяма степен начина по който ще можем да се върнем към економически растеж, но ще обясна защо. Нека да се върна обаче за случилото се в Париж, тези трагични събития, които доказах още веднъж, че нашето общество е много уязвимо. Но има и нещо, което ня, ня, някъде сме, сме, сме грешни нещо, сме сбъркали. Е, не успяваме като че ли да убедиме младите е, какво точно е културното наследство, като че ли просто нашето послание не стига до всички, до млади, особено до хора, които са малко по-встрани от е, обществото. Така че наистина трябва да намериме нови е, начини, нови канали за е, насърчаване на а, е, опазването на културните ценности, културното наследство, да насърчаваме е, културната търпимост, за да избегнем да, единната мисъл и единното неразнообразно творчество. Същевременно трябва да наблегнем на включването в европейските образователни системи на а, културата. А, чрез включване на културата в образователния процес ще можем да постигнем нашите цели може би просто трябва да създадем една програма за преоткриване на културното европейско наследство в европейските училища. времено трябва да наблегнем на изключителното значение и изключителността, един, единното, единственото в нашето културно наследство, материално и, и нематериално, катедралите, църквите, е, изобразителното изкуство, но също времено и нравите, културните обичаи, езиците. Е, разполагаме с един метод е, културните столици на Европа и но трябва да, да намираме и други форми, защото нашето задължение не е само да опазваме културното наследство, но също така да го, из, да го изтъкваме, да му да допринасяме за неговата допълнителна стойност, защото то пък само по себе си има последици за макро и микроекономическото развитие. Затова трябва да инвестираме в културното наследство и културата, но не повтаряйки е, правеното до сега. Е, аз не казвам, че правеното до сега е незначително или е, не е, е, недостатъчно. Да, но трябва да отидеме отвъд да включиме все повече и повече гражданите в целия този процес. И да си дадеме сметка, че не трябва да се отказваме от публично-частното партньорство, въпреки кризата, въпреки трудностите. Докладчика предлага нови предизвикателства за развитието на туризма. Докладчикът също така пре, а, преповтаря и а, припомня, че туризма е, а, един е на първо място е, в. е, Тоест, Европа е първа туристическа дестинация, 12 милиона души работят е, в туризма, който генерира огромни е, средства и печалби. За това не трябва да работиме поединично, трябва да се опитаме да създадеме една е, синергия и да има много, многодисциплинарен подход към културата за да може наистина да се постигнат резултати. Т.е. да има синергия между туризма, културата, заедостта и фискалността. Също така, що се отнася до устойчивото развитие, трябва да имаме по-интегриран подход за опазване и на културното наследство и неговото валоризиране. Смятам, че отвъд различните виждания на политическите групи ще можем да се обединим около една позиция, защото стратегически нашето е, мнение и нашия подход са от огромно значение за развитието на културата в Европа. Благодаря, казва председателката много структурирано ни го обяснихте, но много ви моля, не дайте. Е, не, не, не бъдете много изчерпателен, защото имаме, разполагаме с малко време. Сега, според мен, най-важното е следното. В Европейският съюз не разполагаме с система за опазване или запазване на ам, културните е, паметници в случай на бедствия. А, е, много паметници са били а, е, разрушени от а, земетресения, от а, наводнения, от пожари. Така че подобни проблеми имаше в много страни, в Полша, в Словакия, в Унгария. Много паметници на културата пострадаха от природни бедствия. Така че трябва да се създаде един инструмент за интегрирана реакция. Същевременно в отделните държави членки разполагаме с бази данни, но нямаме интегрирана система за обработка и използване на тези бази данни. Така че трябва да има също така и единство, е, един в начина по който се регистрират и описват паметниците на културата интегриране Значи, за да могат базите данни на отделните държави членки да бъдат ползвани от целия Европейски съюз. Също така цифровизацията на паметниците на културата. Цифровизацията а, може да допринесе за използването им а, в обучението, в а, образованието. А, в, в противен случай просто не може да има и обмен на информация, когато няма еднакви стандарти. Също времено. Но сътрудничеството с трети страни. Ние трябва да анализираме също така начините по които се разходват средствата, с които помагаме, примерно музеите в Кайро, в Истанбул, защото ефективността не е достатъчна. Аз в ще представя в вторник в 6 часа една изложба, където ще можете да се запознаете с резултатите от постигнатите от нас. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря много. Няма да се върна към позитивните елементи, съдържащи се в това, в този доклад. Те са многобройни. Аз приветствам включването на културата в външната политика и економическата политика на Европейския съюз цифровизацията, организирането на музеи, обмена на опит, на информация са неща от огромно значение в областта на културата, но бих искала да направя едно по-общо заключение. Аз мисля, че нашата комисия трябва да бъде и един форум за анализ и размишление по въпросите на културата като цяло. Ние трябва Ами, трябва да помислиме какво разбираме ние под култура, какво, а, какъв е нашия подход към културата. Смятам, че, че малко хора всъщност осознават а, същността и значението на културата. Да, ни, Искаме да, се, да спасяваме паметници на културата, но нека не забравяме, че културата не може да се управлява както се управлява или осъществява економически план или економическа програма. Така че също, но не трябва, трябва да разпределиме и от е, отговорностите, да няма препокриване между национална и европейска компетентност. Е, от начина по който искаме да организираме, финансираме, подпомагаме културата, не трябва същевременно да а, се отразява някакси отрицателно на културата. А, разнообразието може да бъде и източник на спорове, на противоречия. Така че Струва ми се, че трудно някой политик или менеджер може да каже какво точно е културата, какво. Така че религиозни групи, иммигранти, имат други култури, други виждания за нещата. В Полша ние имаме една дискусия относно различното възприятие между Германия и Полша на онези, които са били изгонени от е, Полша след е, войната. А от друга страна, документите и тук нашите приказки са по-скоро за хармонизация. Така че не бива и да се самозаблуждаваме. Е, нашия подход не трябва да бъде само по посока на хармонизация. Е, понякога хармонизирането, еднаквяването води до унищожаване на творчеството, до задушаване на творчеството, така че ние не трябва да забравяме и това и не трябва да оставаме комисията да централизира и управлява всичко от е, центъра на Европа. Може би просто трябва да имаме по-различен подход към конфликти, към противоречия, към творчеството като такова. Тоест, трябва различни подходи. Културата не може да бъде излагана в, култ, в музеите само. Културата понякога е, е битка, понякога са противоречиви, провокативни идеи понякога са неприемливи идеи, но същевременно интересни от творческа гледна точка. Така че всичко това по някакъв начин трябва да се отрази в нашите документи. Това се отразява и на управлението в кавички на културата. Защото е, свободния пазар това означава и свобода в културата. Благодаря. Дискус... Благодаря, колеги господин Маредар и после госпожа Молда. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да споделя удовлетворението си, когато чух докладчика. Смятам, че работата му е отлична. Обеден съм, че нещата са много по-общи, колкото изглеждат. Можем да проведем най-различни дебати. Можем да говорим за ролята на Европа, що се отнася до културата, но това ще стане, тази роля ще се утвърди с времето. Отвъд въпросите, свързани с информатизацията, цифровизацията, нека да се спра на някои основни идеи. Първо, един ключов въпрос. Какво се каним да правим тук? Да регламентираме с някакви нюанси и да попроменим съвсем малко, да адаптираме статуквото или искаме наистина да направим скок напред и да имаме ясен път към бъдещето. Трябва да си зададем доста въпроси. Ако наистина присъждаме такова голямо значение на економическият обем или пък на туризма в културата, Наистина ли ще успеем да запазим всичко това за в бъдеще? На национално ниво, както и на европейско ниво. И вторият ми въпрос. Виждам истинско противоречие. Говорим за економическото значение на културата. Защо в такъв случай приемаме решения, национални решения, както и европейски, които пък да присъждат толкова малко средства на културата. Констатацията е ясна. В настоящия момент културата просто не може да се изправи пред предизвикателствата си с такива средства. Бих искал да знам защо днес не говорим за европейски културни блага. Говорим за национални такива, за културно наследство на национално ниво, но не и за европейско културно наследство. Знаем, че съществува списък на международното културно наследство на ЮНЕСКО. И там има много елементи, които са част от европейското културно наследство. Смятам, че европейското културно наследство трябва да е елемент, който да бъде използван. Още повече, че много често има някаква връзка между отделните е, елементи, а не просто да оставаме в ръцете на регионалните правителства всички компетенции. И да минаваме винаги през посредничество на националното ниво. Друг важен елемент, който възниква в е, комуникето, на който трябва да се сложи акцента, е, че имаме международни исторически пътища. Това са трансгранични пътища в повечето случаи. Това са исторически пътища от гледна точка туризъм. Те говорят за Европа, за историята на Европа. В този доклад, както и в докладите на комисията, липсва, един, е, липсва една концепция. А именно европейската цивилизация като единна култура, единна цивилизация. Имаме цял каталог с модерни градове, които с а, а, качеството си на живот, с архитектурата си, а, са същински примери за европейското културно наследство и трябва да бъдат защитавани. Друг елемент. Културата и европейският културен сектор – живее от е, субсидии, кохезионни фондове и други. Но нямаме фонд, който да е, е насочен директно към културните политики. И мисля, че нашата роля тук е да внимаваме и да направим всичко възможно такъв фонд да бъде създаден. И накрая, нека да кажа, че искахме да дефинираме ясна стратегия с ясен механизъм за проследяване и контрол, за да следим какво става на национално ниво, дали тези цели, които сме си ги поставили, са изпълнени, така както е за програмата за териториална кохезия. И трябва да се използват максимално всичките национални и е, европейски компетенции. Смятам, че само така ще е, сложим акцента върху добавената стоеност на европейско ниво. Благодаря, казва председателката. А сега господин, госпожа Лан. Ще се опитам да бъда кратка и да кажа не, само едно нещо. А именно целта на запазване на културното наследство. Трябва, разбира се, това да стане като се, с цел да се подобрят връзките между народите на Европа, които някога са били в конфликт. Трябва да сме сигурни, че ще осигурим едно по-мирно бъдеще за всички от нас. Културното наследство има много голяма роля в това отношение. Мисля, че то може да направи света по-добър за всички. И в това отношение искам само да предложа че да има нужда от средства, които да се инвестират в образователните програми на музеите. За да може тази информация, която те носят и познават, да бъде достъпна за всички, за цялата публика на музеите. И тези хора да тълкуват колекциите, да обясняват, за да могат младите хора да разберат миналото и само така ще изградят бъдещето си. Аз до някъде говоря и от името на мрежата за, на музеите в Европа в Болония. Преди това също проведах различни проучвания в моя район. Музеите се финансират от местните власти, както и много други начини, но просто те се опитват да оцеляват и се опитват да работят съвместно с местната общност, за да тълкуват колекциите. Мисля, че точно там трябва да тръгнем, да се сподели информацията, да сме сигурни, че инвестициите са наистина оползотворени. Трябва просто да знаем как се обучават хората с тези колекции, които сме събрали в музеите. Ето, това е което исках да кажа. Благодаря сега госпожа Сладрова. Благодаря, колеги. Когато разгледах този доклад, си дадох сметка колко е важно да говорим за подобни въпроси. Смятам, че дискусията всъщност ни води в сърцето на европейското културно богатство. Исках да говоря по някои основни идеи, които намерих в документа и които считам за много интересни. Първо, а именно, че докладът изхожда от принципа, че културното наследство трябва да бъде оценено. На този етап ние нямаме никакъв показател, индекс на културното наследство в Европа. Може би ще имаме евентуално първи такъв резултат а, с доклада, който ще се публикува през 2015. Трябва да сме в състояние да измерим количествено а, стойността на европейското културно наследство, ако искаме после да имаме и финансовите цифри. А, и нещо друго, което ясно трябва да сложим в доклада, именно точно тези изчисления. Те ще ни помогнат. Друг положителен елемент акцентът, който се слага върху научната работа и върху историческите сгради. Вече имаме натрупан добър опит, който би могъл да бъде използван за опазване на тези исторически сгради. За съжаление, не се поставя достатъчно акцента на ам, невидимото, на неосъзнаемото наследство. Тук говорим най-вече за материалните активи, не толкова за нематериалните. Като че ли ни липсва равновесието в тази гледна точка. Трябва да сложим акцента върху нематериалното наследство, културно наследство. Има много елементи на това културно наследство, които не се вписват в тези материални стойности. Бихме могли да помислим за използването на някои европейски програми. Бихме желали да имаме един интегриран подход и тази седмица, например, се стартира един годишен проект. Става въпрос за евро... проект за европейски културен живот – мисля, че ще имаме годишна програма за столиците. И мисля, че това е най-добрият начин да имаме интегриран подход около европейското културно наследство. Няколко предложения по съдържанието на доклада. Някои от вас тук казаха, че трябва да обучаваме в култура. Това трябва да е част от интегрирания подход. Господин Марагал говори за някои елементи, които вече са част от нашата политика. Вече имаме Денят на европейското културно наследство. Това вече е понятие, което съществува. И а, може би просто не го споменаваме достатъчно. ангажираността на Европейския съюз също е част от е, ценността. Защото можем да имаме национална ангажираност, но е важно да има и европейска. Полският колега имаше много добра идея с това разсъждение относно това какво представлява наистина културата и какви са връзките, които съществуват между Европейския съюз и културата. Не може да има централизиране. Пра... Съгласна съм. Но смятам, че ангажираността на Европейския съюз е нужна, полезна. Тя ще даде тласък и ще изгради програми, в които държавите членки биха могли да участват но това не означава, че са длъжни, а просто, че ще бъде добре да го направят. И всяка от държавите членки ще може в такъв случай да управлява по-добре собственото си културно наследство. За мен това е просто метод на координация, който може да бъде особено полезен за запазване на културното наследство. И разбира се, винаги може да се разсъждава повече по теоретичен начин за тези връзки. Господин Вента. Много ви благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Денят беше доста дълъг. Мисля, че ще се изкажа не само от собствено име, като казвам, че не е наше задължение да защитаваме културното наследство. Ние представляваме редица държави и културното им разнообразие е привлекателно само по себе си. Господин Дяконо е избрал един много прагматичен подход той самият е и практикуващ в областта на културата, той е актьор е, и а, лично аз мога да ви уверя, че той много добре знае за какво говори. Цифровизацията и архивизацията, според мен, са много разумни тъй като по този начин можем да опазим разнообразието на културното наследство и по-добре да разберем общото си минало. Също така по-лесно ще опознаем съседите си. Господин Здроевски заяви, че е много важно да се разбира културата на съседите, особено в случаи на природно или друг вид бедствие, което унищожава културното наследство. Because it's over the, the micro, I imagine that you want to continue. Микрофон все още ще включа с вас, мисля, че ще продължите. Господин майти. И аз не искам да се уподобявам с доверието на колегите. Искам да се ам, спра на някакви конкретни въпроса. Първо радвам се, че докладчикът споменава един случай, в който, в който аз лично участвах. Става въпроса за един исторически театър, който беше затворен с цел приватизация и група актьори с помощта на местни граждани се разбунтуваха срещу този проект, за да запазят театъра. И те го направиха чрез започване на съдебни, съдебна, съдебен процес целта беше да има спешна намеса, в която да се избегне разрушаването на театъра. И в момента има много подобни случаи. В Рим, например, има едно историческо кино, което в момента е под заплаха да бъде превърнато в казино. И местните жители са против и се противопоставят на идеята да бъде загубено такова ценно такъв ценен киносалон, един от любимите на самия Фелини. Ето защо те започнаха да протестират а, срещу карабинерите в Рим, за да се противопоставят на разрушаването на киното. И всъщност а, им беше оказана подкрепа от а, представител на местния общински съвет, самият той живее недалеч от киносалона. Така че е много важно да припомним, че всъщност културното наследство е общо наследство и в Европа ние го опазваме не само защото сме имали забележителни творци и забележителни ментори в миналото, а и защото самите граждани, обикновените хора са ги защитавали в продължение на години от войни и природни бедствия. Те са си ги присвоили един вид, те смятат, че ги притежават. И а, това не е парадоксално. Това не се случва само в... Всъщност, в Италия се случва нещо парадоксално, а именно подобни акции за спасяване на театри и киносалони се случва толкова често, защото никой не се консултира с местните жители, когато се изгъпят проекти за разрушаване на подобни паметници на културното наследство. Благодаря ви, думата има Хелга Трипъл. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искала да направя един кратък коментар на, на казаното от господин Краснодемски, въпреки че кратък коментар никога не е добър, достатъчно изчерпателен. Културата не винаги е свързана с красиви идеи, това е вярно. Културата честно води до конфликти на различни концепции и често е свързана с сериозни трудности. Според мен обаче истинско европейско постижение е факта, че културата е обект на открити обсъждания и дискусии. Тук говорим свободата на пресата и свободата на мисълта. След Втората световна война намерихме обща основа за, основа за съжителство и че трябва заедно да се борим срещу екстремизма. по този начин изградихме те наречената концепция за добра демократична култура. Очевидно е, че има вътрешни много спорове и противопоставяния, но е много важно да се придържаме към това, да си представа за демократична култура. Затова и културната дейност, която ние насърчаваме в Европейския съюз и във външните си отношения, отговаря на мнението ни, че тази концепция за представяне на различни перспективи и идеи трябва да се вписва в контекста на един истински диалог и че не бива да се позволява на, на дискусията да се отклонява към екстремизъм или насилие. Много благодаря и на Хелге Трупъл. Последната оратор. Съгласна съм с вас. Дебатът наистина беше много ползотворен. Мисля, че тази тема действително привлича много внимание. На 24 марта ще бъде представен доклада, гласуването е предвидено за 20 юни, а сега давам думата на представителката на Европейската комисия. Искате да споделите коментарите си по, по нашият проекто доклад. И също така искам да се обърна към колегите, които все още са в залата. Веднага като приключим тази точка дневния ред, представител на Генерална дирекция култура ще ни представи актуалното състояние на изпълнението на програмата Творческа Европа, една от двете много важни програми, които приехме, така че ви моля да не напускате залата. Много ви благодаря, госпожо председател. Внимателно изслушахме днешното първо представене на доклада за културното наследство на Европейския парламент и си отбелязахме позицията на Мирче Дяконо и на останалите членове на Комисията по култура. Мога да отговоря на някои от задните въпроси. Първо, въпросът зададен от господин Дяконо за комуникацията, свързана с подкрепата, която се оказва на опасност на културното наследство в различните програми на Европейската комисия. Тази информация е обобщена в два документа, за от Европейската комисия. Първото е съобщението към един интегриран подход за културното наследство на Европа. Там се изразяват различните възможности за опазване на културното наследство в съществуващите вече програми на Европейския съюз. Това е политически документ, но той е изготвен на такъв език, че е лесно достъпен за широката публика и по принцип е насочен към обществеността. Също така този документ е преведен на всички официални езици на Европейския съюз. Следващия документ е доклада за картографиране, който вече беше спомената в който се изглеждат различните възможности за финансиране и изготвяне програми. Този доклад за картографиране е на разположение само на английски, но той е по-целенасочен, насочен към конкретна целева група и това са взимащите решения и нощи отговорност за културното наследство в отделните държави членки. И за тях по-подробно се обясняват различните програми на Европейския съюз. Европейската комисия възнамерява непрестанно да осъвременява тази картография, но да сега нямаме намерение да превършим този документ на всички официални езици по бюджетни причини. Няма никакъв смисъл да се превежда непрестанно, защото след края на всеки превод ще трябва отново да се обновява документа, защото нещата се развиват изключително бързо в този отрасъл. Следващия въпрос на докладчика беше свързан с платформата за обмен на добри практики в областта на културното наследство. С удоволствие можем да осведомим Комисията по култура, че съществува нова такава платформа, която наскоро беше създадена от съответните служби на Европейската комисия. Тази платформа Valor е част от е, е база данни в, в рамките на програмата Творческа Европа и тя да дава възможност за търсения по ключова дума. Освен това, ноември миналата година съвета прие нова работна програма за културата, след което културното наследство е един от основните четири приоритета за периода 2015-2018 година. Работният план предвижда две подтеми за културното наследство. Първата работна група ще се занимава с темата за управлението на участието, за управление на участието в областта на културното наследство, тема, която беше повдигната. Втората работна група ще бъде посветена на уменията, обученията и обменът на добри практики в областта на културното наследство. Това ще бъде възможно за отличен обмяна на, на опит между специалистите в областта. Както знаете, в контекста на отвореният метод на координация по този начин ще се привлече в известна степен и участието на гражданското общество и специалисти, специалисти в областта на образованието. Също така с удоволствие мога да ви осъдомя, че в рамките на програмата Творческа Европа започнахме пилотен проект за партньорско обучение между региони и граждани в областта на креативните индустрии, в частност културното наследство. Насръчава се обменът на опита чрез преки контакти между региони и представители на местната администрация. Предоставя също така и обучения, за да може да се засили доколкото е възможно тяхното въздействие и да стигне в масата възможно най-голям брой потребители и заинтересовани страни. Трети въпрос, на който мога да отговоря, беше свързан с а, идеята за Европейска година на културното наследство. Европейската комисия приветства тази инициатива и тя ще бъде обсъдена своевременно. В заключение още веднъж ви благодаря за поканата. Становищата и коментарите които чухме, ще допринесат и за нашата работа и с удоволствие очаквам по-точно обсъждане на този доклад. Благодаря ви. Наистина тази информация е важна от... и бихме искали да знаем какви нови развития претърпяват инициативите. Надяваме се, че ще ни държите в течение. Благодаря ви за това, че участвахте в дебата. А сега давам думата на господин Хари, който трябва да вземе думата и който ще ни говори за програмата творческа Европа. Госпожо председател, позволете ми да говоря френски и да ви кажа докъде сме стигнали с управлението на програмата Творческа Европа след политическото представене от, гледна, от политическа гледна точка на инициативата от комисара Наврачич. Първо бих искал да информирам вашата комисия, че програмата Творческа Европа се развива в една точно определена рамка. След това ще ви уведома за постигнатото през 2014 и за плановете ни за 2015 и 2016 година. В първата част на изказването, извинете, казва госпожа председателката, но бих искала да ви кажа, че имаме двама представители от комисията, които ще ни говорят за проекта. А сега ви продължавам, ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Сега програмата Творческа Европа се, а, раз, се развива в една рамка, която има три равнища оперативна, административна и политическа. Раз, разполагаме с правно основание за изпълнение на програмата, прието на 11 ноември 2013 година. Разполагаме с план за работа в областта на културата от 2000, за 2015-2018 година, приета от съвета през 2014 година. Това е стратегията за развитието на културата, която ще бъде разгърната през следващите три години. Имаме и е, насоките, които залегнаха в е, изказването на Жан-Пол, на Жан-Клод Юнкер. В а, натоварването с задачи, които Жан-Клод Юнкер изпрати на господин Наврачич и Атингер са залегнали основните цели. За господин Наврачич. Нека, Нека културата бъде катализатор на иновацията с цел развитието на заетостта сред младите, насърчавайки културното разнообразие и защото европейската култура да стигне до нови и по-разширени слоеве на обществото. Колкото за господин Оттингер, там пише, че трябва да се подкрепя културната индустрия, медиите и да се вдъхне ново съдържание с цел достъп и достигане до нови кръгове и цифровизация, която да спомогне за приключване на единния пазар. Тоест, двама, двама, двама комисари отговарят за програмата, като господин Наврачич ще координира цялата програма, а господин Оетингер отговаря за насърчаване на и завършване на единния цифров пазар както и за преразглеждане на законовата рамка, свързана с авторските права. Сега, оперативната рамка бе изменена неодавно. Руфия Рукалде завежда единица, звено, което бе включено към генерална дирекция Connect. Целта на тази промяна е да има по-голяма синергия между политиката и програмата като цяло. И тази програма да се впише по-добре в общия проект за цифровизация на единния пазар. Това не означава, че програмата е била разделена на части. Напротив, това е една интегрирана програма, която почива на една единна правна основа. До 2014 година нашата генерална дирекция и две отделни звена от генералната дирекция бях отговаряха за програмата, а сега програмата се управлява от две звена в две генерални дирекции, но под общата шапка на комисията. Всичко това без никакво изменение в правното основание. Сега, колкото до административната рамка, тя се приспособи към новите е, елементи, които току-що изтъкнах. И двете генерални дирекции ще сключат в най-скоро време е, меморандум за споразумение. А госпожа Рекалде ще ви представи този меморандум. Благодаря. Нека да продължа на английски. Ще ви обясна в подробности административните промени, които ако обичате, каза председателката, затворете микрофона на вашия съсед и микрофона отзад, тъй като се получава микрофонията. Административните и оперативни а, инициативи имат за цел ефективното изпълнение на програмата. Всяка от генералните дирекции отговаря за отделна част от програмата. Това обаче не унезначава, че е, всяка генерална дирекция работи по своите насоки. Напротив, ние работиме в тясно сътрудничество, тъй като голяма част от административните проблеми и въпроси са касаята и двете части на програмата. Говориме, работиме. Също така единно и преговаряме съвместно с бъдещи участници от трети страни, включително и с агенциите, които участват в изпълнението на програмата и за подготовката на бюджета за 2016 година, изпълнението на бюджет 2015. Също така целият екип работи съвместно като е, египите, работещи по различните въпроси, се срещат на единни заседания. И след е, две седмици отново ще организираме заседание, на което ще обединиме двата екипа, които работят по програмата. Така. Втората част. отчет пред Комисията за култура за постигнатото през 2014 година. През 2014 година се сблъскахме с известни проблеми, тъй като правното основание бе прието в края на 2013 година, т.е. закъсняхме с изпълнението на програмата с 4 месеца, защото обикновено Обикновено предложения се правят през лятото и анализи се извършват до края на годината. Тази година успяхме обаче да а, с, така известни административни приспособления успяхме да свършиме нещата в определените срокове. Трябваше също така да подготвиме а, спешно програмата за изпълнение за 2015 година. И по този случай не можахме да почерпим опит от постигнатите през преходната година резултати. Първото заседание бе организирано през март 2014 година и там разгледахме програмата за работа, както и отделните звена. Както каза Русия, двете звена работят единно, без много проблеми, макар и някои подробности да трябва още да се доуточнат. Предложенията можаха да бъдат разгледани в предварително определените срокове, за да може да не се прекъсне финансирането. Така че успяхме да се съобразим с сроковете и да избегнем прекъсване на финансирането, като същевременно успяхме да запазим също така и нивото, качеството на, стан, на стандартите за управление. Имаме е, много малко рискове от е, грешки или е, измами. През 2014 година почти не прибегнахме към трансструктурните е, средства тъй като все още не бяхме определили и не беше фиксиран бюджета за 2015 година. Вероятно си спомняте, че имаше е, някои опасения от намаляване на ангажиментите за кредити, така че ние искахме да се подсигуриме, за да няма прекъсване на финансирането и на субсидиите. За съжаление обаче, няма баланс между различните елементи. 179 милиона са определени за Творческа Европа, 186 бяха за предишната година, докато през 2016 година бюджета ще бъде от 196 милиона, т.е. не разполагаме с достатъчно маржове и гъвкавост. През 2014 година предприехме много е, широкомащабни информационни кампании. Е, програмата придоби своя визуално ам, само идентитет и имаме и Фейсбук страница, в която участват 15 000 души, както каза Ерминия неодавна. Създадахме и а, един инструмент за разпространение, който а, е на нашата интернет страница и чрез който можете да имате пълна представа за програмата. Не можем да кажем, че нещата бяха съвършени през 2014 година, но можем да кажем, че са задоволителни, тъй като предложенията или е, започнаха да бъдат разглеждани едва в края на декември. Но успяхме да се съобразиме с е, сроковете и, както казах, по този начин имаше последователност в финансирането и също така успяхме да запазиме качеството на проектите. Нямаше спад на качеството. Същевременно обаче трябва да работиме по е, усъвършенстване на насоките, които според някои от бенефициентите не са достатъчно ясни, включително и да определиме ролята на експертите при оценка на проектите. Също така да решиме каква ще бъде ролята на отделните звена да има повече прозрачност в комуникацията и при публикуване резултатите от извършения избор, от селекцията и, както каза госпожа Лош, тази сутрин би трябвало също така да намерим един по-добре, по-добър баланс между малки и големи проекти. Ако може да го направим още тази година, би било добре. А през 2015 година ще разполагаме с единен програмен комитет, който ще приеме плана за работа за 2016 година, ще подобриме е, методите за селекция на основата на опита, придобит през 2014 година. Ще лансираме също така и иноваторски мероприятия. Ще организираме и форум на културата, мероприятие, което се състои на всеки две години и се организира от двете генерални дирекции. И също така ще е, Тест. Ще работиме по е, предложенията и ще е, приканиме към внасене на проекти през лятото, а не през зимата и същевременно ще работиме също така по създаване на гаранционни инструменти. А сега дам думата на колегата ми, която ще обясни какви са... Благодаря. Съвсем накратко, както вече знаете, целите е да се улесни финансирането и да се подсили финансовата, финансовата достоверност на малките и средни предприятия в тази област. Така че целта е да се подобри конкурентоспособността на малките и средни предприятия тук. Нещо ново или добавената стоеност този инструмент е включването на изграждането на капацитет, схемата за изграждане на капацитет, което ще, което ще позволи финансовите институции да разберат по-добре нематериалните активи, с които разполагат предприятията, малките и средни предприятия в а, тази област. Е, предвидили сме а, 121 милиона между 1915 и 2015-2020, извинявайте. И тези средства ще имат също много голям леверидж, така може да стигне до около 500 милиона. Това са големи суми и е това е фонд, който ще трябва да бъде управляван, но те първо ще се реши как точно ще става всичко а, и ще се следи от близо. Намерението е да стартираме преговорите към март и да приключим преговорите преди декември това означава, че ще имаме вече схема за изграждане на капацитет във втората полугодие на 2015 и после да започне прилагането на схемата през 2016. И в заключение на нашата презентация съвсем накратко 2016 какво ще стане? Ще се появи инструмента за финансови гаранции, така както го каза и Усия. Също ще имаме трети пакет за а, пакет предложения от комисията. Също надяваме се и първият форум на киното, инициатива на комисията, инициатива, която вече е в ресора на Генерална дирекция Connect. И може да се състои през 2016 след комуникето на комисията от миналата година и накрая, пак през 2016, ще започнем да подготвяме междиния преглед на програмата, защото член 18 правното основание а, изисква това да стане преди 31 декември 2017 а ще ни отнеме време този преглед, така че започваме още през 2016. Това е, госпожо председател, е, дами и господа депутати. Ето това е, което искахме да ви кажем. Оставаме на ваше разположение за всякакви въпроси. E- Благодаря за това съвместно представене. Сега ще дам думата на колегите, които изявиха желание да говорят, но тъй като съм докладчик, разбирам, че имаме закъснение. Е, знам, че това е заради е, организация на работата между генералните дирекции. Трябваше да се организират е, подготвителни действия по програмата, но при все това ще задам един въпрос. Това е въпрос, който задавахме и на комисаря, а именно координацията се пада на генерална дирекция Connect. и Connect се занимава и с медиите. Как става тази координация? Бихте ли ни дали допълнителна информация по тази информация, която така иначе беше стартирана през 2014. Още чакате резултата. Доколкото знам, очакваме първа серия от подписите по проекта. Как, ще, как са протекли исканията на този етап? Какъв е доклад, каква е връзката, която съществува между фондовете, които са присъдени? и а, предложенията, които са направени. Бихте ли ни дали някаква информация? А, мисля, че ще бъде добре да имаме по-нататък тази информация. За сега обаче давам думата на господин Дяконо и на колегата Трюпел. Благодаря. И аз имам въпроси относно а, културните тенденции. Да, Имаме по-малко културни проекти, които са селекционирани тази година и включени в работната програма. Искам да попитам защо. Второ, говорихте за упростяване на процедурите и документите. Въпросът ми в този случай за кого ще това опростяване, мисля, че няма да е за потенциалните бенефициенти. Защото, когато говоря с хората на терена, те се оплакват много, че е все по-сложно и по-сложно, че има все повече бюрокрация и че това отказва хората от ползването на програмите. Искам да попитам какво предвиждате вие, за да упростите наистина нещата за крайните потребители, защото знаете, че тази бюрокрация всъщност е в ущърп на нашата крайна цел. И по въпроса за малко мащабните проекти, как ще гарантирате, че ще участват всички държави и как ще гарантирате равновесието? Относно тенденциите в медиите, Въпросът е в процентите избирателност на проектите и как точно се избират и експертите. Говорихте също за гаранциите за заеми и че това може да започне през 2016. Искам да знам до как се избират финансовите посредници, кой се занимава с това? Генерална дирекция ИАК или а, или някоя друга генерална дирекция? И относно комуникацията, има различни вебсайтове на отделните генерални дирекции. Тези вебсайтове са само на английски. Това също не е особено а, лесно за а, нашите бенефициенти. Благодаря, казва председателката. Благодаря на Хелга за тези въпроси. Оставам думата на господин Дякона. Не знам дали някой друг също иска думата. Ако няма, ще дам думата после на комисията. Благодаря. Сега искам да отворя малка скоба. Що се отнася до културното наследство? Може би ще бъда малко провокативен. Това е тема, която много ни вълнува. Отбелязах си всички коментари, които бяха формулирани до сега. И както и преди съм казвал, и го казах и днес в началото, Искам всички докладчици в сянка да не се колебаят да формулират дата за заседание. Това е един вид вътрешна комуникация, която ви давам, но не смятам, не смятам, че има други искащи да вземат думата, но аз имам няколко въпроса, казва председателката. Първо, относно отделните елементи в процедурите, тръжните процедури. Виждате ли връзка между бюджетните предвиждания и това, което наистина сплиза като приходи? И вторият ми въпрос, и тук се присъединявам към казаното от госпожа Трюбел, какви са критериите за избор. Получихме голям брой информации, но като че ли начина на избор на експерта, сега на експерти като че ли се различава от преди. Вече няма колегиално решение, а индивидуално решение, което се е, дава онлайн. Тези три лица представляват група, но пък работят отделно. Имат съвсем малко връзки помежду си. Правилно ли съм разбрала това ли е сегашната система, която според вас дава най-добри резултати? И не смятате ли, че доста рационално и няма диалог всъщност, няма обмен на идеи относно качеството на проектите, които са предложени. А сега по финансовите инструменти искам да знам дали сте изградили една информационна кампания пред централните национални банки. Защото тук имаме из... нещо ново, нещо различно. и до юни 2015 комисията трябва да направи проучване и да представи проучване за критериите а, за избираемостта на проектите. Докъде е стигнало това проучване? Благодаря. Prego, non ho detto prego, quando volete. Eh, thank you, Mrs. Chair. I will switch to English because I have papers with... Е, минавам на английски, защото имам данни на английски. Ще започна с няколко допълнителни информации относно броят на проектите, които сме финансирали през 2014 по време на първия кръг а, пред, на предложението ще се сърточа най-вече върху програми свързани с културата и после ще дам съвсем няколко е, примера за медийни такива. А така системата ясно ще е, бъде разграничена. И така, четири основни елемента. А, проекти по сътрудничество. А, 411 кандидатури, доста голям брой от които а, ние финансирахме 58 такива, 21 големи проекта и 37 малки. Като обща сума е 48 милиона евро. Това са малко повече, отколкото миналата година, но пък напомням ми, че а, програмата имаше по-малко пари през 2014. Така, по а, тези проекти за сътрудничество смятаме, че има сравнително добро равновесие по сектори, по държави. А, както вече казах, над 400 организации участваха в, с тези проекти. А, това е много. Сега, вторият тип проекти мрежи там получихме 58 кандидатури и финансирахме 22 такива проекта. Общо 4,4 милиона евро. Тези мрежи имат не повече от 340 членове, т.е. има сравнително голям ефект на лоста тук също считаме, че географското покритие не е толкова добро, както при първия тип проекти. Голям брой мрежи идват от Белгия. Предполагам, че това е свързано с структурният ефект. Мрежите се създават най-вече близо до институциите, за да се получава по-лесно информация. Има, разбира се, и известен подновяване на тези мрежи. Те са сравнително нови, креативни, но има също така и а, приемственост. Много, много трудно може да се промени а, директно нещо, просто имаме наследственост на мрежите. Относно третия тип проекти, да преводи и литература, а, имахме над 300 проекта, избрахме 74 такива, 3,5 милиона много повече, отколкото по принцип за подобни проекти през, през предишната година. 2,6 милиона бяха тогава средствата отпуснати. И последно, платформите. Това е четвъртият си проекти. Това е най-инновативното нещо, което не съществуваше преди в културното звено. И се радваме да видим, че 24 кандидатури, от които ние финансирахме 5 платформи 2,2 милиона евро. Кое е толкова удовлетворително? Първо, разнообразието на предложенията по сектори, по държави е, имаме 26 държави, които участват в платформите и тези а, проекти всъщност са разбрали новите схеми. Те са разбрали, а, че ще е добре да обединят хората на изкуството, за да представят различни артистични проекти. Така че добре вървят нещата там. Надяваме се тази година да имаме още по-добри резултати. За медиите, не знам дали си иска да кажа нещо, но аз работих с медиите, така че надявам се колегата да не възрази, че аз ще продължа както вече казах в медиите, има голямо ниво на автоматичност. Тоест автоматичност, е, автоматични схеми за разпределяне на средствата за развитие. За развитие, дистрибуция, достъп до пазара, фестивали, е, имахме приемственост на проектите. Но имахме също и нови схеми, които въведахме. Първата развитие на публиката и нямаше кой знае какви добри резултати първата година, признавам. Може би защото концепцията не беше, не беше ясно представена в насоките и ще трябва да подобрим именно това понятие. Също имаме нова схема за онлайн дистрибуцията. Това е относно новите форми на разпространение на съдържанието. Схемата започна през септември, така че в момента тече оценката. Имаме нова схема за видеоигрите за първи път. И невероятен интерес имаше към сектора, така че определено този сектор се интересува от нашите програми. И накрая трябваше да преразгледаме начина по който работим по мрежите за киното с традиционни партньори като Европа Синема. Ще остави Люсил да обясни какви са намеренията на комисията за тази мрежа. Благодаря. Е, преди да вляза в специфичните детайли, искам да цитирам някои общи цифри. Е, наистина има приемственост за медийните програми, но все пак нека да дам няколко конкретни цифри за средствата. Обучението 7% от общия бюджет за 2014, развитието 19%, производствата, телевизионни серии, международни продукции около 12%, така че виждате, че основната част от парите отиват в постпродукцията, т.е. дистрибуция, достъп до пазара и а, промоция. А, дистрибуцията близо 46% от общия бюджет и смятаме, че автоматичната дистрибуция на избраните филми може да бъде подобрена. Та европейската е, мрежа на киномрежа е много важна. Имахме редовни дискусии, особено с а, е, а, е, създаването и разпространението на качествени а, е, произведения и най-вече в държави, където няма достатъчно кина и т.е. няма достатъчно добър материален достъп до тези филми. Идеята е в източна и южна Европа да имаме добър достъп до тези висококачествени, независими произведения. Ще спра до тук. И по другите въпроси, госпожа Трюпе а, пита защо има по-малко проекти за сътрудничество ми, просто защото има по-малко пари в бюджета. Връзката е пряка. Е, по-малко финансиране, по-малко програми. Това е нещо, което ще приключи през 2016. Тогава ще имаме нова бюджетна рамка, ще имаме повече финансиране. Госпожа Тревел също така напомни, че управлението на програмите не е толкова лесно и е, все още е много бюро бюрократщина. Вярно, признавам го. нашите усилия за упростяване не дадоха кой знае какви резултати на този етап, особено електронните формуляри. Нещо, което не е интегрирано напълно в използването на а, порталите от бенефициентите и а, е, не сме имали също така обратна връзка а, с въпросните бенефициенти. Съжалявам също, че не сме могли да опростим допълнително управлението на програмата. А, това е част, също така или последица по-скоро, от а, желанието да се опитваме да а, търсим качествени програми. Не знам как да, да решим проблема. Ако опростим ако упростим процедурите, може би ще има риск от недобро управление пък на програмите и може би също така риск за сигурността. Давам си сметка за това, което определено посочвате като недостатък, така или иначе. Относно вебсайтовете, имаше една дълга работа на сближаване на интернет сайтовете, свързани с програмите, работим съвместно с агенциите, да имаме съгласуваност помежду ни. Също опитваме се да работим с Генерална дирекция Connect, за да може да имаме по-добра комуникация по програмите. По въпроса за експертите, с ваше позволение, госпожо председател, ще дам думата по тази, този въпрос на Карл Бартак, колегата, той ще ви отговори. А за финансовите програми и финансирането на другата колега. Благодаря ви, добър повече на всички. Както знаете, оценката на всички критерии по програмата Творческа Европа се извършват под надзора на изпълнителните агенции и на Европейската комисия от независими специалисти. Системата спомени сравнение с предишната програма Култура, защото вече не каним специалистите да идват тук в Брюксел да работят заедно по проектите. Всеки един проект е обект на оценка от двама независими експерти, избрани според техните компетенции и те в съвместно сътрудничество изготвят оценка на проекта. И след като постигнат консенсус по някои, по определен брой точки, то този брой точки се дава като оценка на проекта. Разлика между мненията на експертите съществуват понякога, когато тази разлика е повече от 30 точки, се отправя молба към трети експерт също да направи оценка. Третия специалист предлага консенсус и ако предложим няколко консенсус е оценка, за която се определя за проекта. Въз основа на натрупаните опит и направените полки за 2014, от опита ни в 2014 година, от 2015 година ще започнем да работим с група от специалисти в областта на информационните новите технологии, които ще могат да преодолеят разликите. И въз основа на личните средства в някои случаи ще трябва да изберем определен брой проекти за сътрудничество, като например се слага таван от, или рамка от 80 точки, всички проекти с оценка между 80 и 120 точки се избират, но може да се окаже, че има много малки разлики, например оценки оценени с 75 точки. Така че тези а, проекти, които са близо до тавана, ще бъдат преоценени още веднъж от експертите преди политически приоритети на програмите и а, географското равновесие. Също така ще вземат предвид а, равновесието между отделните подсектори в областта на културата и тяхното предложение ще бъде отправено на Комитета за подбор. Окончателното решение винаги се взима от комитета за подбор, съставен от служители на Европейската комисия и изпълнителните агенции. Надявам се, че разбрахте, че успях да ви обясня как ще работим от 2015 година насам. Нататък. Like Аз бих искала да отговоря на двата допълнителни въпроса, които бяха зададени. Първията беше от госпожа Турпел за фестивалите и факта, че те, са, те не са допустими. А, причината е, че имаше много голям брой подадени проекти за фестивали, общо 316 от 33 държави. В крайна сметка бяха избрани 88 фестивала от 25 държави, като тези избрани фестивали са много добро равновесие между световни фестивали, фестивали посветени на младите хора, фестивали на, кратко, на късометражните филми и други. Тази година получихме много висококачествени проекти. Освен това, избраните проекти трябваше да имат много стабилни механизми за достъп до публиката, което може би не е случай в някои вече добре наложили се фестивали, които продължават да функционират по вече добре изработени модели и може би не съм достатъчно внимание на критерият привличане на нова публика, който беше един от най-важните критерии. Можете да повтаряте конкретният брой Тюпел, 88 избрани фестивал от 25 държави. На работа на госпожа Констан за бенефициентите. В крайна сметка подбор се прави от Европейския инвестиционен фонд възоснова на споразуменията за партньорство, но в правното основание за творческа Европа са определени критериите за подбор на посредниците, така че Европейския инвестиционен фонд ще бъде изпълняващият орган, но той напълно ще вземе в предвид критериите заложени в правното основание. Разбира се, тези критерии ще бъдат отразени и в споразумението, което ще бъде изключено с фонда за инвести... Европейския фонд за инвестиции. Благодаря ви, но и аз ще се възползвам от възможността, с която разполагаме да задам два допълнителни въпроса. Единият е свързан с субтитрите. Това е мярка, която бяхме предвидели. Става въпроса за субтитрите и дублирането на филми. Не знам дали вече сте получавали подобни заявки. Знам, че имаше пилотен проект, беше даден за пример наград... беше дадена за пример наградата Лукс. Другият ми въпрос е какво е положението с третите страни, защото вече не съществува програмата Media Mundus но все още имаме възможно сътрудничество с трети страни. И за това бих искала да знам дали вече са сключени споразумения или става въпроса за стари споразумения, които вече са добавени нови елементи, така че бих искала да знам какво е положението. Благодаря ви. So, so there, there are indeed opportunities for, for cooperation. Действително има възможност за сътрудничество с трети страни в рамките на международните продуциране на филми. Това е много добър пример за методите на сътрудничество, които възнамеряваме да разработим. Питвам се да намеря сведения за обученията, които са също добър пример. Опитвам се да намеря възможност за да, да, да намеря информация за селектираните проекти, които са международни продукции. А междувременно аз може би мога съвсем накратко да ви представя обзадна информация за участието на трети страни в програмата Творческа Европа. Както знаете, основно, правното основание дава възможност за участие на страни извън Европейски съюз. И от самото начало ние отворихме програмата за тези страни. От самото начало участват а, от страните от ЕФТА, както винаги. Също така участват в по част от държавите кандидатки за членство в Европейския съюз в частност страните от Балканите. Изключение правя само Швейцария от една страна. Знаем защо, защото всякакъв процес на сътрудничество беше замразена с Швейцария. Водим преговори, но за сега няма как да отворим програмата за тази страна. Има и забавяне с една година с Турция по, фина, ради причини свързани с, фина, с финансовото участие, но тези ситуации бяха преодолени и Турция ще започне да участва от януари 2015 година. Голяма част от тези страни участват пълноценно и пълноправно в подпрограма Култура, но не участват в подпрограма Медия, защото тяхното законодателство не съответства с европейското законодателство в областта на аудиовизуалните услуги, което е предусловие за пълно участие в програма Медии. Освен това, имаше и подадени заявки от а, три страни от източното партньорство и в момента приключваме преговорите с Украина, Молдова и Грузия тези три страни ще вземат участие в подпрограма Култура от 2015 година. Също така имаше и признаци на интерес от някои страни от Южното партньорство, но не сме постигнали много съществен напредък в това отношение. Това е положението към момента. So, so... И така връщам се на въпроса за възможности за сътрудничество с трети страни. Първо, чрез национал... Международният фонд за копродукции. Това е с европейски средства, които дават възможност за международни копродукции. Пет проекта има, които са одобрени. Също така опростяването на Медиа Мундус и включването и в подпрограма Култура на творческа Европа вече е осъществено по отношение за обученията. Положението е леко разочароващо поради ограниченият брой бенефициенти. Всъщност има само 4 бенефициенти от трети страни. По отношение на достъпа до дялове на пазара, интеграцията на Медиа Мундус доведе до, засил... до засилване на подадените заявки, но трябва да отбележим, че проекти, които доскоро бяха част от програмата Media Mundo се справиха сравнително добре с периода на подбор, така че на практика има доста голям брой проекти, които на практика продължават да се осъществяват в тази нова рамка. И накрая по отношение на субтитрирането, трябва да кажа, че това е разход, който е допустим за финансиране. Това е много важна инициатива и ние напълно го имаме предвид в системата и механизмите за разпространяване. Е, Добре. Не знам дали колегите са доволни, но ми се струва, че това беше важна информация. Липсват ни въпроси за културните показатели, които са много важни. Но после да видим какво е възможно, какво е допустимо и какво не е. е Генерална дирекция култура е изготвила проучване. До къде стигна това проучване? Проучването вече започна. Може би си помните, че никак не беше лесно, но ние ще го довършим, за да можем да изготвим въз основата на него оценката за периода 2007-2010 година. Тоест продължаваме работа. Бих искал само да добавя, че показателите са тема, по която възнамеряваме да продължаваме да работим в тясно сътрудничество. Защото особено при творческите индустрии трябва да се направи нещо. Ние работим в тясно сътрудничество с другите генерални дирекции. Благодаря. Аз всъщност говорих за изследванията за осъществимост, които трябва да бъдат изготвени през юни 2015. Това е доста по-различно от работата на обсерваторията по аудиовизуални средства. Мисля, че и Генерална дирекция култура ще се занимава с това. Знам, че датата е юни 2015. Ерминия казва, че наистина тези <clears throat> проучвания ще бъдат готови през юни 2015. Добре такъв случай би искам, бих искал да, пом, да благодаря на представителите на комисията. Благодаря ви за вашия принос. Благодаря и на третия ваш колега, който бе тук. Смятам, че информацията, която ни предоставихте, е изваредно полезна. Ще можем така вече да се запознаеме в подробност ти с програмата господин комисара ни прикани да посетим изпълнителната агенция и ние ще го направиме, тъй като желаем от все сърце тази програма да се изпълни ефективно и не бихме искали да губиме време. Благодаря, скъпи колеги, за това дълго, безкрайно заседание. От вчера сме тук. Благодаря и на секретарията за неговата помощ и ще се срещнем на следващото заседание, но междувременно ще се срещнем и на пленарна, пленарна зала.